Okay. Okay, no. okay. It's... Председателката. Добър ден. Време е да гласуваме, но преди това ще има две процедурни бележки. Първо, думата има госпожа Тоя. Миси Стоя. Госпожа Тоя. Няма я. Госпожа Гардини.